Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. L'inizio dei nostri lavori, ma avendo una sequenza di impegni molto rigorosa, vorremmo utilizzare al meglio. Малко изоставаме от сроковете планирани първоначално. Нека сега да използваме максимално добре времето, с което разполагаме. Първото нещо, което искам да направя е да приветствам министъра с добре дошъл. осъзнаваме, че приемаме много важна резолюция за неговата страна, тя постига значителен напредък, макар че има още доста работа, за да се стигне до пълна европейска интеграция на Косово. Наскоро, господин министър, вашата страна демонстрира значително приемане и прегръщане на европейските демократични ценности, преминаване към едно общество на свобода, приемане на съвременна конституция и така нататък. През 2008 година вие получихте вашата независимост, през 2009 година имаше централни избори, има вече разделяне на властите, има демократично правителство, има подобрение в отношенията с Сърбия, подобряване на критичното положение в Северно Косово и нещо, което е особено важно и близко до сърцата ни, дейността на EOLEX. EOLEX е, е изправен пред известни трудности по отношение на постигането на мандата си и те трябва да бъдат премахнати. Всички ние сме за създаването на една правова държава с всички демократични институции. Всички сме съгласни с това. Има няколко области, в които все още има какво да се прави правосъдието, например. Там има нужда от допълнителни усилия за справяне с е, корупцията. Искам да ви напомня, че целта на Еолекс е, е точно такава. Укрепване на правовата държава, борба с е, корупцията, установяване на ефективна правосъдна система. Както знаете, господин министър, Косово не беше включен в а, групата на онези страни, които получиха либерализация на визовия режим. Ние поискахме от комисията да ускори работата за включване на Косово в а, групата на тези страни, които пътуват а, по-лесно в Европа. За да стане това обаче имаме нужда и от а, повече работа от а, ваша страна. С а, това пожелание и с много други добри пожелания, разбира се, без да се бавя повече, искам да ви дам думата, за да ни кажете какво се случва в момента в Косово. Имате около 10 минути, моля ви да ги спазите. Thank you. Thank... Благодаря. Благодаря ви много, господин председател. А, господин Албертини, а, Чудесно е да се срещнем отново. И също така радвам се да видя толкова много приятели на Косово в тази зала. Най-искрено ценя възможността да обменим мисли с вас днес да поговорим за това докъде е стигнало Косово и как ще върви напред от тук нататък. Изправени сме а, пред много предизвикателства, предизвикателства пред най-младата държава в света. Ключово предизвикателство и главна цел на тази най-млада държава е интегриране в Европейският съюз и намиране на европейска перспектива за моята страна. Както сигурен съм, че много от вас познават задълбочено положението в Косово, и какво представлява днешно Косово? Поради това ще се опитам да бъда сравнително лаконичен в тези уводни думи, за да имаме възможност да обменим а, мисли. Именно това е целта на нашето заседание днес. Косово отбеляза гигантски напредък през двете години на своето съществуване – като независима суверенна държава. Ние уверено вървим напред в изграждането на институциите. Институциите на Република Косово се градят възоснова на една съвременна конституция, която пък от своя страна е стъпила на най-високите европейски норми. Косово работи неуморно на два фронта. Вътрешната консолидация на държавността и международната консолидация на държавността. Във вътрешен план Косово и неговите институции – парламентът на републиката преди всичко успяха в много кратък срок да приемат е, редица законодателни актове въз основа на нашата нова конституция и на изискванията, съдържащи се в е, цялостните предложения за уреждане на положението на Косово, предложени от Мати Атисари. Международен план Косово днес е призната от много държави по целия свят и вече завърза дипломатически отношения с близо 30 страни по целия свят отворихме редица посолства и консулства, които да обслужват както двустранните интереси на Косово и страните Думакини, а също така и интересите на гражданите на Косово в чужбина. Интеграцията в Европа е главна цел на Косово. И Косово ще сметне, че задачата е изпълнена само когато бъдем прияти за пълноправен член на европейското семейство от свободни нации. европейската интеграция. е ключовият двигател, главният двигател на всичко, което правим в Косово. Вярвам, че е уместно да споделя а, колко високо Косово цени подкрепата на Европейският парламент. Подкрепата, която вие оказвате на народа на Косово в, своя стремеж към европейска интеграция. Преживяваме ключов период. Очакваме решението на Международният наказателен съд. Предстоят ни важни събития. И наистина етапът, който преживяваме, е от голямо значение. Ключово значение, затова ни предстоят и ключови решения. Понякога трудни, но абсолютно необходими. И ако искаме а, да продължим а, гладък и безопасен път напред, както като отделна държава в Западните Балкани, но също така и като част от целият регион, необходимо е тези решения да бъдат взети. Косово е твърдо ангажирано с целта за европейско членство както и с установяването на добросъседски отношения и разгръщането на регионно сътрудничество. Ние поддържаме чудесни отношения с всички наши най-близки съседи и бихме искали да имаме нормални отношения и с Република Сърбия. непрестанно настояваме за нормализиране на отношенията с Република Сърбия. Тъй като бъдещето на Западните Балкани е в а, интегрирането им в Европа. Искаме да докажем, че сме озрели за такава интеграция. А ще постигнем това, когато намерим най-конструктивните, най-плодотворните начини за сътрудничество на, в регионален план. Вместо създаването на всякакви видове дипломатически пречки пред Косово, крайно време е Нашият съсед, Република Сърбия, да поеме различен политически курс. Курс към съвместна работа с нас за благото на мира в региона, също така и в полза на неговата на региона европейска перспектива. Създаването на нови и нови дипломатически пречки пред международното утвърждаване на държавността на Косово създава опасност от конфронтация между Република Сърбия и Република Косово. Вместо това необходимо е нещо друго. Да избегнем конфронтацията и да работим по всички въпроси от взаимен интерес. Да, приветстваме пътната карта за либерализиране на визовия режим пред Албания, Босна и Херцеговина. Е, и то в най-скоро време. В същото време обаче очакваме ясен списък от е, критерии и задачи, които Косово трябва да удовлетвори и изпълни, за да може и Косово да получи в най-скоро възможно време подобна пътна карта. Основна грешка би било този процес да се забави за Козово. Прекрайно дълго, след като е приключил за другите а, съседни страни. Разбира се, Косово трябва да изпълни своята част от задълженията. вече преговаряме споразумение за реадмисия с много страни членки на Европейския съюз. Вече сме подписали три подобни споразумения с Германия, Франция и Албания. Приключили сме преговорите с Австрия и Норвегия и предстои още един кръг от преговори с Австрия. Готови сме да прилагаме критериите, за които става дума. Изисквайте, бъдете взискателни към Косово, но дайте ни ясно вашите изисквания и представа за графикът, в който очаквате те да бъдат изпълнени. Категоричен не съм, че не искаме да стигнем, да се окажем в неудобното положение, при което, например, Конституцията на Косово разрешава двойно гражданство. Не бихме искали много граждани на Косово да хукнат, да търсят било сръбски, било албански или дори босненски паспорти, за да могат да пътуват без визи. Господин председател, така много любезно ме подсеща, че нямаме безкрайно много време. Още един път ви благодаря за това, че сте тук и готов съм да отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря. Грация, сеньор министро. Благодаря, господин министър. В хода на дискусията ще имате възможност да засегнете и темите, които не можахте да споменете в вашето експозе. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин външен министр, за това, че сте наш гост и за впечатляващото слово. Радвам се, че ще се срещна днес с вас не само в тази зала, но и в други офиси на Европейския парламент. Сега е дошло времето за подготовка по моя доклад. Вече направихме първо обсъждане в тази зала. Аз проведох три визити в Косово. Последната беше миналата седмица и чувах нещо по време на тези визити, подобно на това, което казахте последно, че трябва да изискваме от Косово. Разбирам това. Ние сме готови да поставим изисквания към вас и ще бъдем наистина взискателни. От друга страна обаче искам да ви уверя в нашата, моята и на моите колеги подкрепа за европейската ви интеграция и за либерализацията на визовия режим. Вие сам казахте, че гражданите на вашата страна не искат да останат изолирани и да се опитват да получават друго гражданство на страните съседки на вашата. Това е подхода, който имаме към вас като Европейския съюз. Е, както добре знаете, аз и някои колеги полагаме усилия всички 27 държави членки на Европейския съюз да признаят вашата страна максимално бързо, макар че още има време до постигането на тази цел. Нека да поговоря по някои от важните въпроси, които трябва ясно да бъдат изтъкнати, когато се говори за отношението между Косово и Европейския съюз. Вие сам казахте, че върховенството на закона и създаването на, на пълно функциониращи институции е важно за Косово. Това е важно и от гледна точка на вътрешната, и от гледна точка на външната политика. Има промени в правителството, има нови министри, например в сферите на образованието и здравеопазването. Във вашата страна много работа има да се върши в тези две области, за да може всеки да има достъп до функционираща система на здравеопазването, до функционираща система на образованието, която да е достъпна за всички. Трябва да се постигне напредък когато бях в призерен миналата седмица, се изненадах приятно от един друг факт. Имаше табели по улиците на три езика албански, сръбски и турски. Там се говорят тези три езика. Има ли усилие от страна на вашето правителство да се насърчава многоязичието сред вашите граждани. Албанците да учат сръбски, сърбите да учат албански или друг език и така нататък. Това е важно, ако искате да сте част от Европейския съюз. Нещо, по което много ви критикуваха последната седмица. Още една минута, господин председател, благодаря ви. Вие прекъснахте работата на предавателите към сръбски мобилни телефони. Това беше като шок за хората, които искат да бъдат реално интегриране и във вашата страна и в Европейския съюз. Бях в Штръпце миналата седмица и разбрах какви са проблемите. Искам да ви кажа, че е важно да се обясни на телекомуникационните доставчици, че не може да се прави нещо такова. Това е незаконно. Трябва да се даде възможност на всички да се обажат докъдето поискат. И накрая по отношение на транспорта, вашето правителство реши да задели 700 милиона евро за магистрала до Албания. Това е 20% от брутния ви национален продукт. Мислите ли, че това е най-добрия начин за изразходване на средства? Не може ли част от тези средства да се изразходят за железопътни, а, железопътна инфраструктура, например? Благодаря, госпожо Луначък. Опитах се малко да ви огранича в вашия порой от коментари, за да има време и за другите оратори. Сега започвам с председателя на делегацията за юго Европа. Надявам се, че ще спазите времето. Благодаря ви, господин председателю, за щедростта. Добре дошъл, уважаеми господин министър, в нашата комисия. Благодаря ви за информацията, която ни дадохте. Два въпроса. Вече засегнахте всъщност един от въпросите отношенията с Сърбия. Моя въпрос е свързан по-скоро с регионалното сътрудничество в а, Балканите и участието на Косово. Знаем колко е важно това сътрудничество. Това е най-добрата подготовка за бъдещото ви членство в Европейския съюз. Как гледа вашата страна на този проблем? И на второ място, по отношение на тези пет държави членки на Европейския съюз, които и до сега не са признали независимостта на Косово. Понякога в Европейския парламент е, чуваме призиви към тези страни да признаят Косово, да го направят бързо и така нататък. Това обаче не променя тяхната позиция. Надявам се, че Когато говорихте за премахването на международните пречки, нямахте предвид а, тези страни, защото моята страна Словакия доказа, че дори и без да има официално признаване, може да има разумен диалог. Наскоро нашия външен министр Мирослав Лайчак посети вашата страна и доказа, че е възможно да се води диалог дори и на такава основа. Искам а, да чуя откровените ви коментари за отношенията между Косово и тези пет страни. Благодаря. Е, Благодаря, господин Кокън. Докладчик от името на социалистите за 3 минути. Intanto е, buongiorno. Добър ден, господин министре. Предполагам, че днес ни изложихте аспекти, които ние ще трябва да подкрепим. Някои от колегите казва, че към европейската интеграция принадлежи и вашата държава. Съвсем открито искам да кажа някои неща. Няма никакво съмнение, че сте отбелязали напредък по отношение на стабилизирането на демократичните институции. Това беше показано и по време на последните общински избори. Укрепване на институциите са, е един от основните стълбове по пътя към интеграцията в Европа. Пътя ви до там обаче е много дълъг. Имате право, когато казвате, а, че искате от нас да ви дадем един ясен план. И имате право, когато казвате, че искате един ясен план, който да ви отведе а, до крайната цел интеграция в Европа. Но смятам, че имаше достатъчно насоки в а, тази връзка. Става въпрос най-вече за една много добра съдебна система. Това е едно неотменно условие – на второ място става въпрос за един определен проблем, който съществува не само във вашата е, държава, но и в други държави. Но в е, вашата страна се откроява особено. Корупцията. Това са феномени, които се появяват не само в е, вашата страна, Стабилизирането на демократичните институции е ваша задача. Не смятате ли, че трябва да предприемате повече действия, да положите повече усилия, ваша държава да напредне, така че вие да бъдете прияти възможно най-бързо. Колегата Качин за две минути. Благодаря, господин Албертини. Сели смо да сте данес тукай при нас и... Господин министър, радвам се, че днес сте наш гост и съм много горд с приноса на Еолекс за изграждането на институциите във вашата страна. Вчера проведохме среща с албански депутати. Вярвайте ми, Основното нещо, което обсъждахме, беше борбата с организираната престъпност и корупцията на най-високо правителствено ниво. Такива случаи има и във вашата страна. Има нещо като затворен кръг между вас и ЕОЛекс. Какво може да направите, за да подобрите борбата с корупцията? Колегата Луначек спомена проблемите с GSM операторите. Едно е да се прекратява времено работата на тези устройства, друго е те да се разрушават. Не смятате ли, че вместо да разрушавате тези предаватели, трябва по някакъв начин да ги ограничите, поне ще си дадете време за диалог с Белград. Има сръбско младсинство в Косово, има албанско население и това не е добре за отношенията между двете младсинства. През юни ще има конференция в Босна и още няма информация дали всички страни ще участват или не. Въпросът ми е ще бъдете ли там, господин министр? Две минути. Äh, Аз искам да благодаря на вас, господин министр, и да ви помоля да ми отговорите на следния въпрос. Има демонстрации, които все по-чести от страна на Косово за присъствието на европейски органи в Косово. Демонстрантите използват, срещу демонстрантите се използва сълзотворен газ. Смятате ли, че това е нещо нормално? НАТО, Европейски съюз, КЕЙФОР започнаха с обучения, обучения, които да подобрят реакцията за потушаване на демонстрации. Три такива обучения бяха проведени. Как оценявате това развитие? През февруари 2008 70% от населението в Косово поради економическите условия е готово да взема участие в протестни демонстрации. Косово има един от най-либералните търговски режими в Косово света. Смятате ли, че тези е, либерални економически мерки ще доведат до подобряване или до влушаване на социалната ситуация и обстановка в Косово? Хелмут Куна, той спомена тогава, че решението на Артисари той нарече един протекторат. Смята ли, че е правилно, че представители на Европейския а, съюз може да свали от власт всеки председател на парламента или всеки премиер. Според вас, кой определя <clears throat> какво се случва в Косово? Благодаря ви. Господин Тайлър за две минути. Господ министър, лепо вас поздравля. Благодаря, господин председател. Господин министър, добре дошъл в Европейския парламент. Косово като държава се основава на защитата на правата на човека за мнозинството от населението. Тъкмо обратното на това, което правеше режимът на Милосевич. Иска ми се да докажете още по-убедително какво може да направите сега, когато сте независими, за да развивате по-нататък демокрацията в Косово, правата на човека, правата на младсинствата, да се борите с корупцията на високи нива и да впрегнете в е, съзидателна работа потенциала на младеща. Е, именно за това бяхте признати от по-голямата част от света. Въпросът ми е съвсем конкретен. Той е свършен, свързан с въпросът на моя колега Кочин. Въпросът ми е за конференцията в Сараево, която се организира под егидата на Испанското председателство и чието успех всички желаем. Няколко пъти днес трябваше трябваше на няколко пъти трябваше да пренебрегвам невежеството, което испанското председателство показа преди месец и половина, когато подобна конференция бе организирана в Словения по словенска и хърватска инициатива. Тогава няколко страни и правителства от Западните Балкани бяха представени. Една от тези три обаче не беше представена. Какво мислите вие и вашето правителство относно конференцията в Сараево? Ще има ли възможност за някакъв компромис, за да могат да участват и Сърбия, и Косово? Благодаря. господин Салафранка ще бъде последен от първата група. Благодаря, господин председател. Тази сутрин изслушахме подробният доклад на представителя на върховният представител относно решенията на съвета и чухме и решение във връзка с мисиите в Косово. Очевидно, нашия гостенин знае откъде съм и каква е позицията на моята страна по отношение на Косово. Единственият въпрос, който искам да задам на господин министър, какви, какви са отношенията ви с сегашното председателство на Европейския съюз? Господин министр, имате думата за отговор. Благодаря на всички. Абсолютно законни въпроси и забележки. Благодаря на всички. Целта на, на министерските размествания беше да се подобри управлението в някои ключови области. То стана неодавна. И трябва на новите министри да дадем малко повече време, за да видим дали те а, изпълняват поетите ангажименти и дали отговарят на очакванията. А, сега по отношение на многоязичието голяма част от албанското население на Косово говори сръбски и това е добре. Боя се, че не мога да кажа същото за сръбската част от е, косовското население. Но и там има напредък. Очевидно, изучаването на езика на другите само ни обогатява. А и ние като правителство насърчаваме а, тази тенденция. Разбира се, а, за някои неща е необходимо повече време. Не трябва да забравяме, че все още има много семейства в Косово, чието спомени за ужасите на неодавшата война са още много пресни. Знам, че за някои от гражданите на Косово премахването на антените на незаконни доставчици на мобилни телефонни услуги, вероятно е било шок. И в никакъв случай не сме щастливи, че това е така. Не се радваме, че това е така. Уверявам ви обаче, че нямаше ни най-малък политически мотив зад, тази, зад това действие. Единственото намерение, единственото ни намерение беше възстановяването на законността, премахването на незаконните а, доставчици на мобилни телефонни услуги и същите фирми, които оперираха без лицензии незаконно в Косово, са добре дошли, ако искат да договорят споразумение, търговски споразумение за роминг, за законно доставяне на услуги, така както и коми други а, действат в нашата страна. Същевременно, времено, Правителството направи всичко по силите му, за да смекчи трудностите, краткотрайните, краткосрочните трудности, които някои граждани на Косово преживяха поради тази стъпка. оператор е вала 1000, вала 900, а продължава да предлага услуги на всички в Косово, които бяха засегнати от тези действия на независимият е, орган, който регулира телекомите. Колкото до магистралата и за това, че на някои тя се струват прекалено скъп проект. Признавам, скъп е проектът но напълно необходим за Косово, за по-лесния достъп на Косово а, до морето и в крайна сметка тя е абсолютно необходима, търговски опоправдана и наистина тя ще бъде така доста голямо бреме, но един подобен голям проект, като а, магистрали, нови течове и така нататък, са необходими, за да можем да изпълним, а, да, да заложим основите на едно дългосрочно економическо възстановяване и бъдещ растеж. Благодаря ви, господин Кукан, за вашите въпроси. Отношенията с Сърбия и участието на Косово в регионалните инициативи е от решаващо значение. Косово е готово да участва и желая да участва в тези инициативи. тъй като имаш и други въпроси, свързани с това, ще а, приключа окончателно с отговора по-късно. признаването от останалите пет страни членки на Европейския съюз, които не са го сторили до сега. Ние правим всичко по силите си, за да помогнем на приятелските страни от Европейския съюз, които още не са признали Косово, да го сторят. Защото сме убедени, че с признаването на Косово като независима държава, Вие помагате едновременно и на Косово, и на Сърбия. Никой не бива а, да мисли, че непризнаването помага на Сърбия. И надявам се, че страните, които не са признали още Косово, не смятат, че това е така. ние сме готови да работим с страните, които не са ни признали, да направим всичко, което би могло да им помогне да а, обмислят възможното признаване на Косово и да вземат съответно решение. Това е във връзка с въпроса на господин Салафранка. Какво прави Косово и как взаимодействаме с Испанското председателство на Европейския съюз. Търсим различни начини за общуване. Международни срещи и други подобни. Но трябва да призная, че няма а, така постоянни канали на, на комуникация помежду ни. Да, правосъдието и правосъдната система като цяло е област, господин Патиери, на, кое, на което ние отделяме първостепенно значение. Наистина, работата на правосъдието е, има решаващо значение за борбата с корупцията и организираната престъпност и ние сме решени да постигнем положителни резултати в тази област. Не само да създадем необходимите законови рамки, което е предпоставка за успех в борбата с корупцията и организираната престъпност, но надяваме се да постигнем осезаеми реални резултати. И това ще стане видно а, за всички много скоро. Ние сме млада държава, а, само на две годишна възраст. И а, задачите, с които, които трябва да решаваме, са много. Не е лесно а, да се работи едновременно на толкова различни фронтове но никой не бива да се съмнява в нашата решимост да се справим всички трудности. Да преодолеем отрицателните явления в нашето общество. Господин Качин. Искам да ви уверя, че ще засилим работата за борба с организираната престъпност и корупцията. Сега по отношението, пак да се върна на махането на антените за мобилните телефони. Единствената цел на премахването на тези антени за GSM-ите беше възстановяването на законността. А законността е главна предпоставка за успех в редица други области. Срещата на върха в Сараево на 2 юни. Конференцията в Гимник беше организиран в една отлична форма. Като осигури възможност за участие на всички външни министри от Западната, Западните Балкани. И ако се приложи същият формат, ако се приложи същия начин на организация в, в на предстоящата среща в Сараево, ние сме решени да участваме. И бихме искали всички да присъстват в Сараево. Разбира се, организационната форма, която бе предложена в Гимнинг, беше неформална, и не виждам при тези обстоятелства защо който и да било а, да не участва. Боже Лисин. Истина е, че има тук-таме демонстрации и от време на време в Косово. Макар и да е млада демокрация, Косово възнамрява да се развива като едно истински демократично общество. И правото да се демонстрира, правото да се протестира е право, което ние изцяло подкрепяме и към което изцяло ще се придържаме. Но същевременно а, ние сме за опазването на реда и законността. И а, звена за контрол над а, а, масовите безредици, било от Еолекс, било от Косово, било от други, а, с пълно право ще се а, грижат, защото законът да бъде спазван изцяло. Поканили сме Еолекс в една независима страна да оказва подкрепа на институциите на Косово в областта на а, съдебната система и полицията. Радваме се, че това присъствие е възможно и всеки ден работим все по-тясно, все по-тясно сътрудничество с Еолекс в областта на правосъдието и а, полицейската дейност. Международното присъствие в Косово е основано на цялостните предложения на Атисари, предложения, които бяха и цяло подкрепени от Косовският парламент. Предложения, които се коренят и в нашата конституция. Тоест няма нищо необичайно в присъствието на а, Еолекс а, и присъствието на Международният представителство на Международният наказателен съд, защото това е Благодаря, господин Талер, за вашите забележки и вашите въпроси. Аз работя с всички сили, за да отговоря на очакванията на всички, които подкрепят Косово. Не само за да отговорим на очакването, но и за да превърнем нашата страна в една а, просперираща, демократична, истински европейска държава. Косово е част от Европа и така много силно а, се изживява като част от Европа. Европа не може да бъде завършена без Косово. Европейският съюз дава една а, а, много така, реална европейска перспектива на народа на Косово. Надявам се, че съм спазил регламента за времето, но ще се върна към въпроса за срещата на върха в Сараево. Сараево. На редица срещи, които имах с многоуважаемият външен министр на Италия Франко Фратини, външният министр на Франция Бернар Кушнер, с който се срещнах вчера, и чудесната среща, която днес имах с с комисарят Стефан Фюрен, аз им съобщих за желанието на Косово да участва в срещата в Сараево. Разбира се, като, ако се приложи, както казах, форматът който беше използван и по-рано. Пак ще кажа, това е формат, който организационна форма, която дава възможност безпрепятствена за всички да участват. И всеки участник а, да се възползва от тази възможност. Очакваме срещата в Сараево, нещо повече, очакваме а, нейните решения по същество. И Косово в пълно основание очаква в Сараево да бъде потвърдена неговата ясна перспектива за европейска интеграция. Благодаря. Благодаря, господин министър. Всички ние чухме внимателно какво ни казахте, но ако трябва да съм откровен, доста пресрочихте времето, с което разполагахте. Знам, че дадохте отговор на конкретни въпроси. Две минути за господин Северин. Господин министър, радвам се, че сте тук. Познавам ви от доста години. От дълго време вие защитавате каузата на вашия народ. Една уважавана кауза. Днес вие сте външен министър е, на призната държава за някои от нас, за други от нас вие сте просто гласа на аспирациите на Косово, ние всички ви желаем косоварите да постигнат своите амбиции. Косово обаче все още не е една независима, стабилна държава с демократични институции и за това с наша подкрепа първата ваша задача ще бъде да направите Косово такава стабилна страна без да се заличат а, разликите, които имаме между нас по отношение на вашата страна, няма как да има европейска интеграция за вашата страна. Аз съм съгласен, че вашето бъдеще е в Европейския съюз, но бих искал да ви задам следния въпрос. За да може да подкрепим вашите европейски амбиции, имаме нужда от нов политически контекст в региона на Балканите. Не става въпрос само за сътрудничество, става въпрос за нова политическа динамика, за нов контекст, защото без добри взаимосъседски отношения няма как да имаме добро бъдеще за вас и за вашите страни в Европейския съюз. Имате ли визия за това как може да се промени цялостния контекст в Западните Балкани, за да може да се премахнат резервите на тези, които в момента не ви признават. Благодаря. Господин Северин. Господин Вайгел за две минути. Добре дошъл, господин министър. Сред нас вие изчаквате признание от всички държави членки на Европейския съюз. Сигурен съм, че вашите очаквания са абсолютно основателни. Колегата Северин изтъкна защо тези ваши очаквания са абсолютно основателни. Разбирам от друга страна емоциите, чувствата и действията на Сърбия. Те се опитват да предотвратят това признаване. Има основания защо някои държави членки не са готови да признаят Косово. Има нова реалност в Косово и те използват някои събития като предпоставка, като претекст. Разбирам каква е позицията на Сърбия. От друга страна, искам да ви приканя да бъдете по-открит в отношението си към кметовете на сръбската общност. Вие демонстрирахте вече открито, включихте сръбски представители в избирателните списъци на Либералната партия. Това е значителна стъпка. И само едно предупреждение по отношение на престъпността и усилията за справяне с нея. Моля да отделите специално внимание на правата на ромската общност и по отношение на трафика на наркотици. Благодаря, уважаемия член Ангоракис, за две минути. Е, Благодаря, господин председател. За жалост, а, не мога а, да дам на господин Хисени титлата, която използват моите колеги, защото за мен той продължава да представя една общност, която се е отцепила от а, Сърбия. И смятам, че тази общност а, продължава да бъде сепаратистка и а, това не признаваме Разбира се, народът на Косово преживяват последиците от този сепаратизъм. Защото знаете, че става дума за албано говорещата част от Косово. Значи проблемът е да се види как може да се защитат правата на всички е, обитатели на Косово, които в момента не са защитени. А, именно планът Атисари не е приемлив. И именно поради планът Атисари стигнахме до сегашното положение – но искам да попитам господин Хисени какво ще направи, ако Международният съд реши, че отделянето на Косово от Сърбия е незаконно. Е, Благодаря, господин Ангоракис. Сега господин Монице за две минути. Благодаря, и аз искам да благодаря на господин Хисени за това, че той е тук, при нас. Вече няколко пъти се каза, че има пет страни членки на Европейския съюз и още много страни извън Европейския съюз, които не са признали Косово. Докато няма резолюция на съвета за сигурност, няма законова основа за независимото съществуване на Косово. Признаването на Косово, без да са изпълнени тези условия, може да доведе до нестабилност в района. В района, както вече бе споменато, очакваме решението на Международният съд и бихме искали да бъдем по-конструктивни. Как вие, какво очаквате по отношение на това съдебно решение? И какъв ще бъде вашият подход? В зависимост от това, е, дали това решение ще бъде едно или друго. Какво ще бъде отношението на Косово към Европейския съюз и особено към тези страни членки, които не са признали все още Косово? Благодаря. Благодаря. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, minister. Господин председател, господин министре, един кратък въпрос. Преди вашето посещение тук, четох една много потискаща статия в един вестник. Като журналист много често съм бил в, а, ба, на Балканите, специално в Косово. Преди една седмица Еолекс проведе една мисия, която е свързана с подозрения в сериозни корупционни нарушения. Колегата Луначък спомена този проблем. Може ли да ни информирате какво се случва с този скандал? Министърът по инфраструктура беше обвинен един следовател, не, един посредник, който е участвал при преговорите за изграждането на, на определена магистрала или път. Как стоят нещата с имиджа на Еолекс. Ако Еолекс не се справи с тези два случая на корупция и организирана престъпност, тогава ще изгубим доверието и ще изгубим лицето си пред всички, дори и пред е, обществеността. Благодаря, господин Белдер. Сега е, Николай за две минути. Мистер министър. Благодаря, господин председател. Господин министър, кратка бележка изпълняването и получаването на статут на законна държава е въпрос на правна позиция, правно тълкуване, а не просто на добри пожелания. Въпрос по отношение на многокултурния ви подход. Приветствам този подход. Той е важен за целия район, не само за вашата страна. По отношение на изключването на сръбската общност от процесите на изграждане на администрация и на съдебна власт, смятате ли да включите сръбската общност в тези две области? И на второ място, предвиждате ли някакви специални мерки за подкрепа на православната църква? в района. И третия ми въпрос е свързан с безработицата. 40% безработица. Това въобще е, не е, е нещо устойчиво. Имате ли някакви мерки за справяне с безработицата? Благодаря, госпожо Николай. Ханес Свобода има думата председател на нашата работна група по въпросите за отношенията с Западните Балкани. Две минути. Благодаря, господин председателю. Добре дошъл, господин министър. Утре в рамките на тази работна група ще говорим пак. Искам да подкрепя казаното от господин Белдер по въпроса за ромите. Всички страни ще бъдат приканени на предстояща среща на върха да направят повече по въпроса за ромите. Два въпроса. На първо място, готови ли сте да подкрепите и да насърчавате де-факто сътрудничеството между сръбските власти и косовските власти в областта на околната среда, здравеопазването и така нататък? Говоря не на ниво правителство, а на ниво местни власти, например, защото има много въпроси, които трябва да бъдат разрешени, свързани с инфраструктурата, например, обработката на отпадъците, изхвърлянето им и така нататък. На второ място по отношение на решението на Международния съд. Какъвто и да е резултата, то, той ще е доста неясен, двусмислен Мислите ли, че могат да започнат нови разговори, така или иначе, за да може да се намери някаква нова рамка в региона, защото независимостта на Косово не може да бъде върната назад. Господин Северин каза нещо подобно за някаква нова рамка, нов контекст в целия регион, за да може всички страни, включително и Косово, да получат един по-ускорен процес на интеграция. Говоря и за Сърбия тук. Благодаря, господин а, Свобода. Господин Кирилов за две минути в заключение. Грация, президента. Благодаря. Господин министър, в подкрепа на казаното, аз четох тази статия за арестуването на вашия министър наскоро Чуде се това дали беше извършено в сътрудничество с вашите власти и Еолекс или просто Еолекс предприе едностранни действия. Освен това, помня, че имаше един случай с няколко германски граждани, които дойдоха във вашата страна, Оказа се, че те са търсили корупционни практики в Косово, арестуваха ги и ги обвиниха в тероризъм, че са искали да взривят някакъв щаб, след това ги освободиха. Двете е, подобни случки се свеждат до сътрудничество. Сътрудничество с Олекс. Когато Еолекс претърси с когато вашите власти претърсиха кабинета на министъра, знаеше ли Еолекс за това? Благодаря. Сега давам думата на министъра. Моля ви да се придържате този път. 10 минути. Моля ви да сте максимално кратък. Well, I will... I will Ще се опитам да бъда максимално кратък. Въпросите обаче са толкова много, че ще трябва да имам малко повече време на разположение, за да отговоря подробно на всеки един от тях. Господин Северин, Адриан, приятелю, имаме визия. В основата на визията за региона стои тясното сътрудничество между всички страни в Западните Балкани. Ако искате, това може да бъде нещо като предварително необходимо условие за бъдещата европейска интеграция. Единственият начин да има такова сътрудничество е да се уважаваме. Ако не можем да се признаем официално, то поне нека да имаме уважение. Простете ми сега, че прескачам между въпросите, но те са много взаимно свързани. Искам да поговоря малко по въпроса за онова, което предстои незабавно, след като се появи решението на Международния съд. И това какви ще са вероятните ходове, които ще предприеме Сърбия, и не само Сърбия, ами и Косово. Без да се опитвам да изпреварвам решението и така давам отговор на някои от въпросите, защото не е разумно и е, уместно да се опитвам да предсказвам какво ще решат 15-те уважаеми съди в е, Международния съд. Ще кажа, че говорим за консултативно установище, което не е правно вързващо за която и да било държава членка на Европейския съюз вие поискахте да има такова становище и отново казвам, без да изпреварвам нещата, трябва да заявя, че имаме пълно доверие в Международния съд, защото ние в Косово демонстрирахме ясно, че имаме вяра в международното правосъдие и в международните институции, представляващи правосъдието. Много може още да се направи в регионален мащаб, за да се изпрати по-положителен сигнал към вас. Можем да облегчим, да либерализираме придвижването, можем да либерализираме пазарите, търговията. За съжаление, в момента Република Сърбия блокира всичкия износ от Косово. Ние не сме въвели подобни реципрочни мерки. Защо? По една причина. Защото искахме да демонстрираме, че сме готови да дадем малко повече време на Сърбия от една страна, от друга страна, бяхме убедени, че ако въведем подобна мерка, просто ще ощетим компаниите от двете страни на границата. Така че една един символична стъпка от страна на сърбите, е, която ще приветстваме, е допускането на износа от страна на Косово. Или пък защо да нямаме е, споразумение за премахване на визите в региона? Защо да се иска виза от мен да пътувам до Черна гора, Албания или Босна? Ако въведем такова споразумение, ще изпратим отново ясно послание, че искаме визова либерализация от страна на Европейския съюз. Преди да поискаме обаче такава либерализация, искаме да демонстрираме, че сме готови да приложим това в регионален мащаб. Някакъв вид може да има шенгенска виза за региона на Западните Балкани. Нямаме липса на визия за това какво трябва да се направи. Има липса на воля. за да се направи тази визия реалност. Знам, че добрия ми приятел господин Албертини ще ми се скара, ако говоря твърде дълго. Накратко по другите въпроси. Аз представлявам всички хора в Косово. Не се заблуждавайте. Аз определено представлявам всички хора в Косово. Всички граждани на Косово участват напълно в институциите на Република Косово. Имаме членове на сръбската общност в парламента, имаме двама сръбски министри в правителството на Косово и те надлежно представляват сръбската общност в Косово. Извънредната делегация на Европейския парламент изготви доклад от а, резултатите и гласувалите а, на последните избори, значи имахме 25% в някои райони, а в Штръпцен имаме 54% сръбски граждани, които са гласували. Аз не само представлявам всички граждани на Косово, ми ги представлявам ефективно. Искам любезно да не се съгласа с вас, госпожо Мюнес, когато казвате, че независимостта на Косово доведе до нестабилност в района. Точно обратното. Независимостта на Косово най-накрая стабилизира района на Западните Балкани. Нито един сърбин не е напуснал Косово след декларацията за независимост. Точно обратното. Много сърби се връщат в Косово. Не сме станали свидетели на междуетнически сблъсъци в независимо Косово. А знаете как беше преди. Затова да твърдим, че независимостта на Косово е дестабилизирала региона, с цялото ми уважение, госпожо, представлява или липса на достатъчно информация, липса на каквато и да било представа за това до какво доведе независимостта на Косово. По отношение на Международния съд дадох вече своя отговор на вашия въпрос. Не смятам, че е уместно да се изпреварва решението на съда още веднъж. Понякога се правят отстъпки и е, към политиците, и затова ще кажа следното. Да кажем, че в решението не се казва нищо конкретно. Отново правя оговорка. Решението не е най-важното тук. Най-важно е как всички ние ще действаме непосредствено след решението на Международния съд. Господин Кукан, повтарям онова, което вече ви казах. Слагане на дипломатически барери от страна на Сърбия, а не от страните, които не признават Косово все още. Та казвам, тези пречки от страна на Сърбия просто ще засилят конфронтацията между Косово и Сърбия. Няма да я намалят. Това е моето основно притеснение. Иска ми се да се окажа неправ и Белград вместо да поеме по познатия път, да седне на една маса с нас и да преговаря. Ние сме готови да седнем и да говорим с Сърбия по много въпроси, които засягат и двете държави. Много въпроси, които са от голяма важност за региона. Отношенията между Косово и Сърбия с всеки изминал ден се превръщат в прът в колелата на интеграцията на целия регион на Западните Балкани в Европейския съюз. По отношение на последните действия предприяти от Еолекс и съдебната система в Косово, мога да кажа следното. Правителството на Косово е напълно отдадено на идеята да се бори с престъпността и корупцията на всяко ниво в нашето общество. Нито един служител в институциите на, Евро... на Република Косово от най-висшия орган до най-низшия няма да се отърве, ако се окаже, че е нарушил закона. Правителството на Косово демонстрира ясна ангажираност по този въпрос. Затова подкрепяме и подкрепяхме създаването на специални звена за борба с престъпността и корупцията. Няма да говоря по-подробно, дори и да разполагах с повече подробности, нямаше да ви ги предоставя, защото става въпрос за правосъдие, за разследване и по никакъв начин аз не желая да се намесвам в независимостта на работата на следствието и на правосъдието. Нека да изчакаме и да видим какъв ще е резултата. Аз се надявам на най-доброто, на постигане на отлични резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията. За съжаление, в целия район има много корупция и престъпност. Не може да се справим с тези проблеми в Косово, ако не се вземем с тях в Сърбия, Албания, Черна гора, Босна и така нататък. Защото нещата са взаимно свързани. Престъпниците си сътрудничат, работят един с друг, така че ние трябва да действаме на ниво политическо, за да се справим с организираната престъпност в всички страни на региона. Сърбия, Босна и така нататък. Не може да изключите която и да било страна от тези усилия, а пък Сърбия прави всички усилия да попречи на Косово. Имаше един въпрос, който засягаше многокултурното измерение на Косово. и усилията да се гарантира пълното прилагане на многокултурния аспект в обществото. Отново, любезно искам да не се съглася. Вие говорите за изключването и изолацията на сръбската общност. Никога не сме изключвали сръбската общност в съвместните ни дейности. Обръщали сме се с призив към сръбската общност да се присъедини към нашите усилия за прилагане на много културния характер на Косово и много сърби се присъединяват към нас. Това са добри новини. Не мога да кажа, че всички сърби го правят. Но най-накрая сърбите признават че, за съжаление, Белград само си говори и не прави нищо за подобряване на положението на сръбската общност в Косово. Казвам това с голяма неохота. Белград използва сръбската общност в Косово като основание за дестабилизиране на Косово за да може да използва това и като алиби за търсене на нов статут в едни евентуални преговори. Нов статут на Косово. Това няма да стане. Косово е държава, за която няма връщане назад. И така искам да приключа с положителен коментар. Надявам се, че след решението на съда Белград ще започне да работи и да се присъединява към нашите усилия за създаването на един европейски климат в региона, за да се възползваме всички ние от това. Благодаря. Господин министр, ние споделяме тези ваши желания. Благодарим за вашето подробно изказване. Отново ще се срещнем по време на някои от следващите ни заседания. за да може да ни информирате за по-нататъчните стъпки напред е, за изграждане на демократични институции, за вашата интеграция и така нататък. Искаме още веднъж ви благодарим за това, че бяхте днес тук сред нас. Invito il eh, collega onorevole Danjean a venire alla tavola della Presidenza. Сега искам да помоля колегата Данжан да дойде тук, тъй като той ще поеме председателството за а, Следващата точка – размяна на мнение относно парламентарния, парламентарния контрол върху общата политика за сигурност и отбрана през периода след Западноевропейския съюз. Може би ще дадем на колегата малко време да на колегите, които имат други задължения, да напуснат залата. Нямаме много време и трябва да продължим веднага. На 31 март 2010 председателството на Западноевропейския съюз изказа намерението на а, държавите членки да прекъснат а, договора и през 2011 да се разпадне, разпусне Съюза. Е, съгласно член 9 относно протокола за ролята на националните парламенти, нашият парламент и националните парламенти трябва да постигнат съгласие, за да може да се гарантира парламентарен контрол, свързан с сигурността на политиката по отбрана. Тази тема беше обсъдена на 27 април 2010 е, както и управляващия орган, отговарящ за сътрудничеството между националните парламенти, господин Дав. По време на тези две а, срещи даде информация за парламентарния контрол в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Европейския парламент трябва да вземе решение до края на годината. Коя от двете възможности ще се предпочете? Сега е, искам да дам думата на господин Данжон, който е председател на подкомисията. Господин Дав ще обясни темите и аспектите, които засегнах току-що. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък, тъй като вие чудесно резюмирахте положението, в което се намираме. Мисля, че трябва много бързо да е, формулираме насоки за водене на разговорите с нашите колеги от националните е, парламенти. След 10 на дни ще имаме заседание на представители на националните парламенти с участието на председателя на Европейския парламент господин Бузек. И ние трябва да им дадем някои насоки, за да може да имаме плодотворна дискусия. Нашите колеги от националните парламенти ще работят също така ускорено по тези въпроси, както вие го посочихте. Камерата на общините в Англия, например, вече се произнесе по този въпрос. Същото направи Френската, Френския парламент. Ние ще имаме специализирана среща на Козак, където е, ще бъдат представители на по 6, 6 европейски парламент, е, представители на Европейския парламент представители на националните парламенти. И надяваме се, че е, разбира се, нашите представители ще бъдат сред един много голям брой представители на националните парламенти, въпреки че член 36 ни дава много ясна роля в тези срещи. значи, ще трябва да се опитаме да направим рекапитулация на възможностите, които могат да бъдат основа за разговори с нашите колеги. И едно от най-прагматичните функционални решения е следното. Една от причините, които оправдава разпускането на ЗЕС, е и въпроса за функционалността и цената а, на работата а, на ЗЕС. Общо взето имаме 3-4 възможности, от които може да се възползваме, но ще оставя а, думата по този въпрос на Андро Дав, който е свършил чудесна работа в разработването на тези възможности. Господин Дав и имате а, а, възможност да ни запознаете с вашата работа и с вашата становище. Радвам се, че съм тук и радвам се, че можем да продължим разговора за това как да подобрим междупарламентарното сътрудничество. Не става дума за някаква опция, за нещо факултативно. Договорът ни задължава да подобрим отношенията си с националните парламенти с право е включена подобна клауза в е, договора, особено като се има предвид, е, че а, а, правомощията в областта на вътрешната сигурност е, и правосъдието, а също в областта на общата а, политика за сигурност нараснаха. като имам предвид, че националните парламенти от векове така пазят този запазен периметр. А, и аз не показвам, някакви много специални възможности, или, но, но ясно е, че ние вече имаме своите възможности. И разбира се, съществува известна ревност от страна на националните парламенти в това отношение. също така, националните парламенти и ние трябва да се споразумеем за пътя, по който ще трябва да тръгнем. И аз бях така доста а, изненадан от решението Френския сенат и на старата камера на общините да поемат а, а, този път сами, без каквито и да било консултации с нас или с представителите на националните парламенти, чрез форумите, с които разполагаме. Имаме, разбира се, Козак като институция, имаме Копак, имаме господин Бузе, който е председател. Копак е конференцията на председателите на комисиите по външните работи на европейските парламенти. Сега какво съм подготвил за а, пилотният а, комитет? Три неща. Първо, един гъвкав вид междупарламентарна среща, гъвкава парламентарна среща, организирана главно от нас, Европейския парламент е, среща, на която може да поискаме представителите на националните парламенти да участват, ако искат да го сторят. Имаше до сега доста оплаквания от националните парламенти във връзка с тази а, форма на сътрудничество. И особено за това, че от тези срещи нищо не, от тези срещи нищо не следва и не се няма последващи действия. Второ, в светлината на решенията на Френския сенат и Камерата на общините е да се създаде специализиран козак, който да гласува по въпросите за а, на външната политика, на общата външна политика и политика за сигурност. Вече чухме какво значи по отношение на разходите и недостатъчното участие от наша страна в една подобна организация. Аз също мисля, че Козак няма да може да отрази духа на договора, защото в договора ние стабилизирахме председателствата на Европейският съвет по отношение на общата външна политика и политика за сигурност. А със създаването на поста на Катерина Ашън като постоянен председател на съвета за външни, външни работи, съвета на външните министри. Значи функциите на триото, тримата председатели почти из, изчезна. от областта на външната политика на Европейския съюз. И затова много важно е, че в сегашната парламентарна обстановка да се съобразим с факта, че вече имаме едно по-постоянно, по-последователно председателство на изпълнителната част от нашите институции. Третата възможност, и то, е, тя е тази, която аз категорично предпочитам. Това са е, съвместни е, комисии, съвместни заседания, организирани от нас и от е, ротационното председателство. Организирането на подобни срещи няма да иска, да, да, да, да, да има нужда от а, някакъв допълнителен секретар, тъй като всичко ще става в Брюксел а, и за, за всичко това ще плащаме ние. Може да се организират две подобни срещи годишно. Мисля, че това би било достатъчно. Мисля, че първата подобна среща трябва да се заеме, занимае с външната политика, политика за сигурност, а втората, политика, втората среща с политиката за сигурност и отбрана. Тези съвместни парламентарни срещи могат а, да, на тях да се представят доклади на нашите докладчици по най-важните въпроси на деня, включително и в областта на отбраната и успеха на а, или неуспеха на а, а, нашата политика в тази област. Може да очакваме от Катя Аштън и господин Ван Ромпой да участват редовно в тези срещи. и да изразяват становището на нашите колеги пред пред колегите от националните парламенти. Тези срещи ще имат така един добър медиен профил и ще ни, биха ни помогнали да преодолеем нарастващият демократичен дефицит по отношение на службата за външни действия. Е, и председателят на Европейския съвет. По този начин, може би, ще включим в тези срещи представители на парламента на трети страни. Може да каним и външни лектори, примерно генералният секретар на НАТО, който знам, че търси подходящ форум, към който да се обърне. Форум в рамките на нашите структури, разбира се. А, значи, ако сравним а, парламентарната асамблея на НАТО и тези съвместни срещи, трябва да бъде много ясна тази разлика. Тук става дума за представители на националните парламенти на страните членки на Европейския съюз. Подобни комисии не би трябвало да подготвят резолюции, подобни съвместни съвместни срещи няма да са а, длъжни да приемат някакви документи или да взимат решения. Мисля, че това е най-добрата възможност, която стои пред нас и над пред националните парламенти. Както господин Донжан каза, много важно е да побързаме с взимането на решения по този въпрос, защото ако не го сторим, ще се образува вакуум, който неизбежно ще бъде запълнен от неорганизираните действия на националните парламенти. Би трябвало също така в меморандума за разбирателство, който се опитваме да създадем и приемеме между нас и Кати Аштън, трябва да включим от нейна страна ангажиментът да присъства на подобни съвместни срещи най-редовно. Също се отнася и за размяна на а, писма с господин Ван Ромпой. Това е всичко. Благодаря, господин Да. А сега думата има колегата Галер за две минути. Благодаря, господин председател. Европейския парламент още преди влизането в сила на договора от Лисабон беше подчертано, че ние сме единствената парламентарна институция, която има супранационално значение и може а, да контролира или да наблюдава общата политика на сигурност и отбрана. С договор от Лисабон това стана очевидно. На 31 март съвета на ЗЕС взе решение Западноевропейския съюз да бъде разпуснат. Това е един ясен сигнал, че този съюз ще се разпадне и неговите органи няма да могат да продължат своята работа. Това е ясно посочено в доклада на господин Жан Дон. Това е, е един, една добра посока с ангажираност да се следват тези насоки в нашите възможности е да се упражнява контрол от страна на парламента върху общата политика на сигурност и отбрана. Трябва, разбира се, възможно в най- най-кратък срок да изготвим предложения. Като цяло се съгласявам с това, което предложи колегата Дав. Предполагам, че това ще е едно атрактивно предложение за колегите от националните парламенти. Това може би е един аспект, който можем да почерпим от органите на ЗЕС. Благодаря ви. Благодаря на колегата Гадер, колегата Северин. Uh, Благодаря. Всъщност, от седмици се опитвам да се среща с господата Данжани Дав, за да предам позицията на нашата група. Този въпрос може да бъде разгледан от позицията на националните парламенти, както и от гледна точка на придаването на демократична легитимност на една важна задача, която имаме на плещите си, а именно общата политика на сигурност и отбрана. Трябва да съм кратък и не мисля, че в две минути така или иначе може да разрешим всички проблеми. Ще кажа следното. Предлагам, че предполагам, че решението С е най-привлекателно решението, което прилага господин Дъв. Ако включим всички членове на националните комисии в националните парламенти, ще трябва да се събираме на стадиона. На второ място, с, с примахването на парламентарната асамблея на ЗЕС и самия Западноевропейски съюз като организация – ще има проблеми, тъй като тази организация съдържа страни, които не са членове на Европейския съюз. И тези членове на националните парламенти вече няма да участват в нашите заседания. Затова аз предлагам да се съберат колеги от няколко политически групи от Европейския парламент – да се поканят и някои от членовете на заминаващата си вече парламентарна асамблея на ЗЕС и на една среща да се реши какво точно ще се прави по предложението С на господин Дав, за да може да има разумен изход за всички нас и в Европейския съюз. Благодаря госпожа Лозинг за две минути. Първо искам да благодаря на господин Дав за неговите предложения. Не е толкова лесно да се намерят практични решения. Ние обсъждахме тези въпроси и ние сме на мнение, че вариант С ще получи подкрепа от наша страна. Имаме нужда от някои по-прецизни формулировки и някои уточнения. Така че не само двете големи партии на съответния национални парламент имат право да вземат участие, а също и представители на по-малките политически групи, а, именно опозиционни партии, за да има по-демократичен и прозрачен контрол върху обща политика за сигурност и брана срещите, които да се осъществяват два пъти в годината. Според нас това е прекалено рядко, защото от опит знаем колко разнообразно и са темите, които се обсъждат. Много често има важни теми, които имат нужда от ефективен контрол трябва да има постигане на единодушие по време на кризи. И а, затова ние предлагаме да има срещи всеки месец или на всеки два месеца. Ние сме на наясно, че по този а, начин, може би господин а, Ромпо или а, отделни представители няма да са на разположение всеки път. А, Господин Джанако за две минути. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Άντριου Νταφ. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря специално на господин Дав за неговото много ясно изложение. Струва ми се, че от неговото изложение може да се направи много ясно заключение. Третата възможност е най-последователна. Е, чрез нея ще имаме вече една основа и можем да поканим по трима члена от всеки национален парламент. Казвам по трима, защото общо взето политическите сили могат да бъдат представени чрез трима души. И така, с участието на всички е, членове на комисията външните работи, можем да свършим работа с две срещи годишно и може би с няколко подготвителни срещи. Не трябва да забравяме, че въпросите на външната политика и сигурността са много важни. Ние не трябва да губим нашите правомощи и нашите позиции в това отношение. Чрез доклади на нашите докладчици можем да внасяме и определени насоки в тези срещи. Аз съм била 4 мандата депутат в моята собствена държава. Участвала съм в заседанията на а, съвета. А, няма никакъв смисъл да се запазва парламентарната асамблея на ЗЕС. Ако обсъждаме теми, които смятаме, че а, трябва да имат по-широк да бъдат подсъдени в по-широк кръг, може винаги да каним депутати от страни, които не са членки на Европейския съюз. живеем в век на електронни съобщения. Винаги можем да ги информираме за нашите теми, за нашите решения. Няма смисъл да създаваме структури, които са тежки и прекалено скъпи. Благодаря, господин Джанако. Сега господин Паско. Ще бъде много ясен. И когато говорим по този въпрос, трябва да изхождаме преди всичко от реалността. Когато казвам, че трябва да бъдем ясни, искам да кажа, че не бива да забравяме, че съществува известно напрежение между факта, че ние сме част от една институционна рамка, докато слабостите в областта на сигурността и отбраната все още са в правомощията на държавите членки. Техните парламенти имат последната дума. Те имат също така последната дума за приносът на техните държави към едни многонационални операции, които са не само военни, а в много случаи са и граждански и военни. А подобен подход неизбежно е провинциален, а докато ние се нуждаем от един цялостен подход. Не трябва, значи, да забравяме тези различия и от реалността в това отношение. Смятам, че това трябва да бъде основата за нашия подход и смятам, че предложенията на господин Дав са много добре обмислени. Единствената добавка, която бих направил е, че трябва да вземем предвид и необходимостта от е, организиране на бързи консултации, когато това се налага според случая. Извън е, редовните срещи, за които ще бъде планирането доста отдалеч направено. Благодаря, господин Паско. А сега е, госпожа Николай за две минути. Трябва да зачитаме не само буквата, но и духа на договора. Връщам се към член 9, който ясно предвижда подобен процес да се организира в консултации с националните парламенти. Това е решение, което ние можем да вземем от наша страна, това ще бъде само част от решението. Трябва да се консултираме с националните парламенти, които трябва винаги да участват в взимането на подобно решение. Разбира се, ние предпочитаме сътрудничество между град, гражданските и военни дейности. Необходим не можем един по-пълен документ, а, който да се основава на това, което предлага Андродав, но документ, който да включва позоваване на тези адхок консултации. Бързо трябва да се организира, вероятно среща с националните парламенти, защото става дума за деликатен въпрос. А, въпрос, а, а, който се разбира по различен начин. Самият договор се толкова по различен начин, вероятно. И много депутати смятат, че те имат изключителни правомощия в взимането на тези решения. Затова предлагам тясно сътрудничество с националните парламенти. Дошло е времето да благодарим на старата парламентарна асамблея на ЗЕС и да вземем решение за 2011 година. Благодаря, госпожо Николай. Сега думата има господин Гвалтиери за две минути. Аз също смятам, че документът, изготвен от колегата Дав, е много добър. Това дискусия, която провеждаме, е изключително голямо значение, за да се вземе решение за контрола, който ще упражнява парламента. От една страна е парламентарния контрол, както казаха, от, другия, от друга страна е междуправителствения контрол. Според член 37 парламента има право на упражняване на парламентарен контрол върху общество. както и да се упражнява контрол върху бюджета за по време на граждански мисии, на цивилни мисии. хипотезата на Френския сенат няма практическо значение. Трябва да се работи по альтернатива 3А. Искам да подчертая следното. Е, важно е, е да се занимавам с аспекта, е, свързан с ЗЕС, както и участието на други държави. Не е ясно че член 10 от предишния протокол води до альтернатива до вариант Б. Съществува и альтернатива С. Може да включи елементи, които да излизат извън тези рамки. те да бъдат включени в модела, който беше предложен. Имаме известно поле за действие. Става въпрос за една съвместна акция, съвместна работа а, от страна на парламента, съвместна работа с секретарията. не трябва да се работи с идеята, че ще настъпи хаос. Трябва всичко да бъде много добре обмислено, така че националните парламенти да бъдат включени. Благодаря. Така, приключваме дебата, казва председателя. Сега даваме думата на председателя на... Благодаря, господин председател. Искам със задоволство да отбележа, че тук се очертава единодушие по отношение на а, възможността, която господин Дав предлага. Тоест един формат с участие. Това е въпрос, който е много важен за а, нашите колеги от парламентарната асемблея на ЗЕС и особено от третите страни. Трябва да знаете, че става дума, че имаме 24 страни, трети страни, които участват в нашите операции. И те всички искат, търсят някаква легитимност. Разбира се, това е свързано и с честотата на, на срещите. Мисля, че две срещи годишно, 6 годишно, една, по една на 6 месеца е нещо, което е разумно като предложение. Като имам предвид колко, колко трудно се организират срещите. Знам как става. Трудно би било да имаме по-чести срещи, отколкото два пъти годишно. Но когато се реша, събираме един път на 6 месеца, трябва значи, да обсъждаме въпросите на нашите съвместни операции и то операции, с които има понякога дозина, че и повече трети страни, които участват. И това ще каже във връзка с това, което каза господин Паско и господин Северин. Какво ми, ми направи голямо впечатление в дебатите в Френският сенат? А, това са а, настояването на а, а, много от наши колеги от трети страни а, а, върху а, операциите, които водим по отношение и на персонала, и на бюджета тези 13 мисии, в които имаме, в момента само 3 са военни, останалите 10 са граждански операции. Говориме за а, бившо Косово, за а, Грузия и така нататък. Така че необходимо е да информираме нашите колеги от националните парламенти за това, което се прави и а, легитимността, която търси Европейският парламент като а, участник в а, този парламентарен надзор. Защото не става дума само за военни операции. Това не трябва да се забравя. Предложенията ми са да се създаде една неформална работна група към Андродав. Всички политически групи в АФЕТ евентуално да излучат по един отговорник за тази група, за да можем колкото може по-бързо да дадем възможност на, на председателя Бузек за насоките, в които работим, с това да информираме колегите от националните парламенти. И тогава ще можем ние пък да започнем да разговаряме и размишляваме с нашите колеги от различните комисии. А господин Дав, имате думата. Напълно съм съгласен с обобщението на председателя Данжан. Искам да кажа само, че групата за националните парламенти, управителната група ще заседава в четвъртък сутринта. Председателя Бузък ще разбере какъв е резултата от нашите разисквания Е, ще му предам какво сме решили и да се надяваме, че бързо ще преминем към е, реални действия. Благодаря за тези последни коментари, най-вече тези на господин Данжан. Е, ясно стана, че тази среща е успешна. Благодаря ви за коментарите. Можем да преключим. с а, даване на мандат а, да се изпрати писмо, в което ще информираме председателя Бузък за това до къде сме стигнали, ще се подпишем всички, той ще разбере каква е нашата позиция преди 15 май за срещата с националните парламенти и техните представители. Ще кажем какво е преобладаващото мнение. Третата хипотеза защитаваме на, госпожа, на господин Дъв. Имаше интересни коментари от колеги, свързани с необходимостта да се поушлайфа малко тази хипотеза. за да отговаря тя на изискванията, макар че нещата могат да станат още по-сложни, отколкото са сега. Ако нямате нищо против, аз ще предложа създаването на работна група в рамките на подкомисията, за да се проучи този въпрос да се попроменим малко вариант С. И това може да стане чрез непрекъснат диалог с нашите партньори от националните парламенти, от комисиите по външни работи, по отбрана и така нататък. Можем да работим по този начин. Така можем да преминем по-нататък по дневния